Колеги, Бондорно, Добър ден на всички. Започваме с заседанието. Започвам с съобщения от заседанието на координаторите. То се проведе тази сутрин. Взехме решение по организацията за мисията в Мадрид където ще разследваме фактите, свързани с закона на строител... за строителството по крайбрежната ивица на Испания. Очакваме предложение от работната група, това е адхок група, вътре в рамките на нашата комисия. Що се отнася до другите точки от дневния ред на координаторите, отложихме решенията за идните ни заседания. Координаторите доста дебатираха за организацията на мисията в Полша и в Гърция, както и какво се случва по гражданската инициатива за водата. Започнахме също така в детали да обсъждаме новата система за комуникация на нашата комисия. Имаме работен документ на секретарията и на него се основаваше дискусията ни. Повторихме необходимостта нашата комисия да намери нова формула на организация на работата си, за да няма забавяне или спиране на петиции и е, гражданите да получат отговор. Проекта на дневния ред за идното застане на нашата комисия ще бъде раздадена. Общите точки, одобрени от координаторите, дневния ред са свързани с обмен на становища по годишния доклад за 2012 и становището за ЕЯ. след това мисията в Галиция, петицията на Нотр-Дам Деланд, тази за вивисекцията, за испанските ипотеки и пенсиите в Унгария. Няма друго какво да ви съобщя по отношение на тези решения на координаторите и за това преминавам към следващата точка от дневния ред. Одобрение на днешния дневен ред. Какви са основните ни точки за работа? Първо ще говорим за мисията в Италия. Трябва да гласуваме по този въпрос. След това основните права и оценка на въздействието. След това влажни зони в Валенсия. 21 точка от дневния ред е отменена, тъй като получихме съобщение за една резолюция, извинете, за разрешаване на въпроса, по който е зададена тази петиция. След това 10, 11 и 13 ще присъстват вносителите на петициите. Ще обсъдим заедно въпросите по 14, 15, 17, 19 и 20. Ще ги обединим като обсъждане. След това още един вносител на петиция ще е тук. Говоря за петицията, свързана с влажните зони което е точка 23. Ще присъстват също така и власти от Валенсия по тази точка. И искам да благодаря на колегите, които участваха в едно много важно изслушване вчера. То беше за европейското гражданство Организирахме го заедно с Европейската комисия това изслушване, както и комисиите Либе и Юри. Благодаря най-вече на секретарията за извършената работа. Направиха всичко възможно това мероприятие да бъде оптимално организирано. Колегата е Тургайс иска думата. Eh, no sobre este punto, eh, señora presidenta. Eh, le he dejado terminar porque usted ha... Всъщност, е, не по тази точка, госпожо председател. Оставих ви да приключите. Бих искал обаче да спомена нещо с дневния ред. Петиция 76 черта 9 Моята група против, е, е против. Вносителите на петицията два пъти се обръщат към нашата комисия. Както казах, на два пъти сме разглеждали въпроса. Комисията смята, че трябва да се приключи с тази петиция. Не сме получили нова информация. С други думи, няма причина въпроса да бъде разглеждан трети път. Ето защо аз съм против а, отваряне, новото поредното отваряне на петицията. Това е едно предложение, по което няма да се гласува. Така ли че ще вземем предвид а, това, което заявихте и фактите по тази петиция 1266 от 2009 que eh, si nos vamos a tomar la determinación, llevémoslo por lo menos a coordinación. Ако няма да вземем решение сега да прехвърлим въпроса на координаторите, моето предложение е да приключим. Да, тъй като това е едно от предложенията. То ще си остане в дневния ред, като няма да вземем решение да отворим наново петицията. Така че няма да се включи сред петициите, които ще бъдат отворени. Госпожа Коларска, Искам да ви помоля да гласуваме, тъй като аз трябва да отида да гласувам и в друга комисия. Приехме днешния ред дне за днес. Алтре comunicazioni? Но, прего, колега. Имате думата. Си, сеньора президента, интервен... Да, госпожо председател. Искам да коментирам въпроса, който влиза в компетенциите на нашата комисия. Имаше размяна на мнения между мен, председателя, председателката и секретарията във връзка с две петиции от е, испански граждани. Това са петиции 1208 и 1209. Това са петиции, свързани с отвличане на деца преди 1990 година. Темата вълнува много испански граждани и тя е тясно свързана с въпроса за основните права в Европейския съюз. Първоначалната декларация е коригирана и случаят с отвлечените деца в Испания, случай, който беше отнесен към Комисията по петициите, е въпрос, който засяга пряко Испания, но който не е безинтересен и за други страни. Комисията вече се е занимала с въпроса и трябва да осигурим възможност на вносителите да се изкажат. Взехме предвид това, което казахте. Ще има декларация за недопустимост. Координаторите ще могат да се изкажат при следващите заседания. Петицията отбелязахме какво имате да кажете по нея. Трета точка от дневния ред. А, има ли някой, който има възражение по одобрението на протокола на заседанието от 6 ноември и 3 декември 2012? Ако няма възражение, то тогава те се смятат за приети. Няма възражение. Добре, значи са приети. Няма други съобщения на председателя, няма изказвания, така че преминавам към седма точка от дневния ред а то е гласуване. Гласуване за доклад относно проучвателната мисия в Италия. Да, колега Меркис воле... Е, Колегата Меркис иска да вземе думата. След това. Добре. Тогава започваме гласуването. Секретариато ми се... Секретарията току-що ми казва, че има четирима зелени, а само трима имат право да гласуват. Репорто una dichiarazione di Има една декларация, което е предложение... Е, извинете, всъщност само ви предадах е, това, което каза секретарията. Започваме гласуването. Първо изменение, препоръка първа. Кой е за? Против? Въздържали се. Електронна проверка. Е аперта ла вотация. Моля, гласувайте. Авете вотато тут. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 14 за, 12 против. Приема се. Второ изменение. Препоръка втора. Моля гласувайте. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 14 против, 12 за. Изменение 3. Това е препоръка 4. Кой е за? Добре, направо е електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Същия брой гласове отхвърля се. 14 против, 12 за. Изменение 4, препоръка 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Четвърто изменение, пета препоръка. Amendment 4. Пак повтарям. Моля, гласувайте. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се 14 на 11. Пето изменение, препоръка 8. Поиска се разделно гласуване. Първата част ще гласуваме сега. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. По втората част гласуваме сега на пето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 14 против, 12 за. Шесто изменение по осма препоръка. За, против, въздържали се, приема се. Техническо изменение 7, е препоръка 8а, нов текст. За, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме по целия доклад, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Единодушно, 27 за, 0 против. Браво на колегата Меркис. Давам и думата за коментар. Thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на вносителите на петицията за смелостта им да ни представят един сериозен проблем в Италия. Искам да им кажа, че те са чути и това, от което се оплакват, е важно. Важно е оплакванията да бъдат обсъдени в Комисията по петиции и да стане ясно, че гражданите могат да променят заобикалящата ги среда, както в тяхната среда, страна, така и в Европа. Всеки глас е важен. Искам да благодаря на моите колеги, които присъстваха по, по време на посещението, защото само когато обединим усилията си, можем да постигнем резултати искам да приканя всички италиански политици да, за, да се захванат за работа. Проблемът съществува от десетилетия и той трябва да бъде решен, независимо, че сме в криза. Сега имаме такава възможност – и в края на седмицата ще има е, парламентарни избори в страната. Много се надявам, че всички политици ще поемат е, ангажимент за решаване на проблема. Разбира се, искам да благодаря и на секретарията за помощта му, която се оказа решаваща за успеха на мисията и се надявам, че следващия път, когато посетим Италия, няма да има отпадъци и че най-сетне отпадъците ще се превърнат в ресурс, а не е проблем. Председателката, благодаря госпожо Меркес. Госпожа Алкен има думата. Искам да изразя подкрепа това, което беше казано. Аз също участ... бях участник в делегацията. Между членовете на делегацията имаше добро сътрудничество. Мисля, че вносителите свършиха чудесна работа. Те присъстваха, участваха и това беше много полезно за нашата работа. Мисля, че станахме свидетели на известен напредък и се надявам следващия път, когато отидем, напредъка да бъде осезаем. Ех, ни няма да посетим Италия скоро. Европейската комисия излезе с доклад, в който се казва, че ако се спази цялото законодателство за отпадъците в Италия, ще се дадат е, към 460 000 работни места. Да не забравяме този факт. Отпадъците са много добър източник на работни места и те не могат да бъдат е, изнесени в е, други страни с отпадъците можем да дадем своя принос за преодоляване на кризата, както економическа, така и криза на работните места. Председателката, благодаря госпожо Алкен. Няма други желаящи да се изкажат. Преминаваме към следваща точка в дневния ред първа размяна на мнения по доклада за делегацията в Галиция. Давам думата на господин Болон. Благодаря. Миналата седмица бяхме в Галисия. Тази мисия, според мен, мина добре. Между нас имаше добро сътрудничество. Имахме както официални членове на делегацията, така и членове екс-официо. Успяхме да си свършим работата, взаимодействахме добре с вносителите и с местните органи. Не можем да не кажем, че вносителите на петицията са внесли петицията преди 15 години. Заедно с тях и местните органи посетихме редица обекти и установихме, че действително има проблеми с, инсталации, които са близо а, до а, до, петрохимичес, до нефтохимически завод, той е близо до река. Посетихме пречиствателните станции установихме, че са били предприяти процедури за нарушение срещу Испания. Регионалните власти са положили много усилия и аз искам е, да изразя задоволство от проведеното сътрудничество. Е, пречиствателната станция по отношение на нея като че ли спазва директивите за водата и качеството на водата и понякога дори е, спазва по стриктни е, изисквания. Местните органи са изградили множество пречиствателни е, станции. Регионалните власти не скриха, че, си, че нещата не са идеални, че са реагирали с известно закъснение. И в последният е, обект, който посетихме, установихме, че е, тинята, която съдържа органични материали и е доста компактна, висока е около 2 месеца, е, тя заема две трети от променад avec des, des... от коритото на реката. Много е, е шокиращо това, че в този регион на Галиция, който е известен със своите плажове и околната среда, има толкова е, буку... отпадъци, от... които са, се трупат от толкова време. Е, органите на властта ни уверяват, че водата е чиста и спазва директивите. Сега ние трябва да работим възоснова на документите, с които разполагаме, за да видим дали водата действително е чиста, дали двата метра органична тиня всъщност дава възможност за чистота на водата. В кори... Що се отнася до коритото на реката, има много предприятия и има предприятие за отглеждане на, на различни рибни продукти. Те, са, те се радват на много добра репутация. Производителите ни показаха и ни доказаха, че всъщност замърсяването влияе върху количеството риба и други морски продукти, които отглеждат, това влияе върху тяхната рентабилност, влияе и върху работните места. Необходимо е да се положат усилия, за да се установи дали регионалните власти са реагирали в достатъчна степен за да не страда риболовния сектор. Срещнахме с местните власти, с министъра на Галиция. Среща беше много интересна и ползотворна. Получихме отговор на всички въпроси, които поставихме. Ето защо казах, че сътрудничеството е, може да служи за пример. От тук ние трябва да задълбочим своите усилия, за да видим с какво можем да помогнем, особено за премахване на натрупаната тиня. Срещнахме се с много от вносителите, дори малко наруш... нарушихме правилата някои вносители не бяха включени в списъка с лицата, с които щяхме да се срещнем, но ние решихме, че не можем да не се срещнем с оглед на естеството на проблемите. Това, което казвам, няма да бъде част от доклада най-общо това е, което мога да кажа за нашето посещение. Може би колегите е, ще вземат думата и е, ще представят своята гледна точка. Благодаря ви, колегата Дзанока. Yes, thank you, chair. Благодаря, госпожо председател. Надявам се тази мисия да е била добре а, извършена и ефективна. А, искам да благодаря на секретарията и лично на Дейвид и на Ивет, както и на всички от тези, които допринесоха за планирането и осъществяването на това посещение. Тъй като програмата беше много натоварена, посетихме три града, говорихме с десетки вносители на петиции – и в кратките си първоначални заключения, които представихме по време на последната пресконференция, става въпрос, че тези ам, петиции имат основания. Наистина е повишена вече осведомеността по този въпрос. Предвид това, което каза господин Боланд, неформално, неофициално се срещнахме с носители на петиции – които са а, приети като допустими, но не и все още в нашата комисия. Просто това е знак, че съществуват все пак още проблеми. Когато сравним трите естуара, Виго, Ферол и Бурдо, а, в ситуацията в Ферол е най-страшна – но и на другите места не е кой знае колко по-добре. Представителите на властите ни казаха, че качеството на водата е така средно, умерено, но водата не е чиста от всички вещества, от които трябва да бъде. Няма да използвам други думи, за да опиша съдържанието на водата, ние видяхме, че наистина отпадъците са много и общо взето 2 метра са необходими, за да се изчисти. Тук стана въпрос за италианския случай. Колежката Алкен каза, че това ще създаде много работни места. Това се споделя като мнение от други групи, но трябва първо да се изчисти това, което замърсява. Разбира се, ние се срещнахме с местните власти, но също така и с експерти. Те бяха с нас през цялото време, което беше хубаво. Онова, което обаче не ми хареса по време на разговорите с властите, е, че не получихме а, отговор от страна на властите какъв е техния контакт с носителите на петиции, защото от 99-та, 2006-та, 2007 година има петиции, за целия този период от време органите, по мое мнение, и то се основава на тяхното представяне, не са работили както трябва с носителите на петиции. Те ни препратиха към някакви вебсайтове, където вносителите на петиции могат да влязат и да видят какво е направено, но това не е единствения начин да се работи. Трябва да има и личен контакт. Разбира се, тези лични контакти не винаги са приятни. Вносителите на петиции са доста изнервени вече, така че това го видяхме по време на нашите срещи с тях, но това е работа, която трябва да се свърши от властите и се надявам много, че резултата от нашата първа визита ще бъде към по-добро. Ще има подобряване в работата на съответните органи, на министрите и на техните подчинени, за да може да се преодолеят тези проблеми, които са сведени до нашето внимание и с които се запознахме още повече по време на визитата си. Това беше като първо включване от моя страна. Благодаря. И аз ви благодаря господин Санчес Преседо. Много ви благодаря, госпожо председател. Според мен мисията в Галисия беше много успешна. Работната група, членовете на делегацията и председателя работиха много добре. Смятам, че резултата е много положителен. Имахме а, шанс да се срещнем отблизо с носителите на петициите. Също посетихме на място и успяхме да направим проверка на положението на това от какво проистичат притесненията на вносителите, като от тяхна страна дискусиите бяха много положителни. Имахме също така много градивно взаимоотношение с местните пласти. Вярно е, че нямахме официална покана от всички местни власти, които трябваше да видим. Това е жалко. Но така или иначе по време на посещението успяхме да се срещнем с местни, областни и национални представители. разговаряхме за взаимоотношенията с носителите на петиции, които бяха присъстващи на тези срещи. Не успяхме петициите им да обсъдим, но така или иначе успяхме да се доближим до самите граждани. Аз съм бил служител в местна администрация. Преди 7 години представих първото изследване по този въпрос и на мен беше интересно да видя как са се развили нещата след 7 години. Единственото, което мога да кажа е, че качеството на водата и се регламентира в директивата от 2000-та година, но вече сме 2013 и работата все още не е свършена. Следователно има забавяне при достигането на целите. Част от тези усилия са свързани с инвестиции. В Виго има пречиствателна станция, която е много по-голяма като капацитет, отколкото по първоначален план. И смятам, че Галисия ще има разполагаеми средства, с които да завърши работата. В Ферол видяхме, че нещата изостават още повече и това трябва да стане приоритет поради положението, в което се намира реката. Там е естествено по-трудно за водата да се възобновява сама по себе си. В Лакоруния видяхме, че нещата са на доста напреднал стадий, почти са приключили с работите, но все още има затруднения. Има отайка, която, отечка, която се е събирала много-много дълго време, стои там и има проверка на качеството, която тече вече години и това е от властите, които отговарят за общественото здравеопазване. Те са тези наблюдения са много подробни, те се водят от независими органи, но все още остава много работа за свършване, за да може водата да е с качество, което отговаря на европейските стандарти. Нашата мисия ще бъде приключена, когато изготвим доклад и в него ще пише, че подкрепяме тези цели. Благодаря, господин Миранда. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на комисията за нейната работа. Искам да благодаря на председателката за активното й участие. Това е истинска парламентарна мисия, тъй като Комисията по петиции показва, че гражданите наистина имат право на глас и биват изслушвани. Понякога в тези трудни времена правителствата не обръщат достатъчно внимание на вносителите на петиции. Има петиции, които а, си стоят и така от години наред от гражданското общество с по 5000 подписа Просто на тях не им се обръща внимание. Някои от вносителите на петиции от Лакоруния, Ферол и Виго казаха, че има липса на прозрачност, на информация, на диалог с местните власти. И смятам, че тази мисия помогна да се привлече вниманието към необходимостта от диалог. Това според мен е добро. Освен това е хубаво да се знае, че а, това понятие за рия е трудно да се преведе. Това е част от морето, т.е. става въпрос за морска вода, която обаче е на а, вътрешен воден басейн. Т.е. това е част от системата на естуара и всеки успя да види колко важна е рията за нас в Галисия. Създават се работни места, става въпрос за опазване на околната, на околната среда, на биологичното многообразие, така че това е част от нашето ежедневие, от нашия регион и е източник на работни места, което е толкова важно в момента. И слушахме вносителите на петиции, които а, работят в сектора на екстензивното селско стопанство, защото Рия не е чиста, те не могат да работят. Затова те искат да се свършат съответните работи. И видяхме от числата, които ни представиха местните власти, че действителността е малко по-различна. Няма структурни фондове в Галисия. Те се използват за сметища, както видяхме, когато бяхме там. Важно е европейските фондове да се използват по предназначение. През 2000-та година е прият текст с съответните цели. Те трябва да се постигнат, макар и късно, но да не е никога. Мисля, че нашия доклад ще помогне за оказана подкрепа на тази работа трябва да има а, а, пълно обесоляване. Ако водите, а, солените води в, на сушата се изчистят, това ще създаде много работни места. Тъй наречените рия са наистина важни за нас. Те не са просто водни басейни, които просто се съществуват. Те са източник на живот. И наистина съм благодарен на тази комисия и на тримата официални членове за тяхната ангажираност и за това, че изслушаха гласа на гражданите. Това подобрява имиджа на Европейския парламент. Благодаря, Франциско Марино. Yo también coincido en que la de visita a Galicia ha sido una. И аз съм съгласен, че пътуването бе много интересно. Две неща ще спомена. Първия ден в Виго и второто е свързано с втория ден, когато бяхме в Лакоруния. Програмата беше претоварена и първия ден, и втория ден. Е, трябваше много неща да се свършат е, за много кратък период от време. Местните власти показаха голямо желание за сътрудничество и това трябва да бъде подчертано. Може би нямаше достатъчно контакти с институциите – Част от кметовете присъстваха в Виго, но не можаха да вземат думата, докато тези в Ферол и Лакоруня а, въобще не видяхме. Втория ден имахме разговори с регионалните власти. Que tengan algún punto en el que no estén de acuerdo, estén molestos o, les, o estén en desacuerdo con algo, pero no creo que existe ese Идват при нас вносители на петиции, те съответно изразяват своето несъгласие, но според мен няма някакви моменти на търкане с местните власти. Нещата са прозрачни. Водата е много важна в Галиция. Тя е политически приоритет. Не става дума само за здраве. Имаме солени води, имаме прекрасна природа. И водата е, е изключително важна за Галиция. Тези води, за които се говори по-рано, са много важни и за туризма, и за околната среда. Така че властите се опитват е, да защитят и опазят тези води, полагат огромни усилия в тази насока. Съжалявам, че това, което се случи в Лакоруния, бе неприемливо. Получих писма от граждани. Имаше кораб на вносителите на петициите и не позволиха на а, служители от местните органи на властта да се качат на този кораб. Не мисля, че нашата комисия трябваше да приема такъв тип поведение. Нямахме възможност тази сутрин да го обсъдим с местните власти, защото нямахме време. Тоест искам да кажа, че не бе добре разпределено времето ни. И накрая ще кажа, че трябва да погледнем нещата от разстояние, защото последните 20 години има наистина много положителни промени в Галиция – Имаше само един, една пречиствателна станция в Галиция преди 20 години. Сега има над 100. Това не бива да се забравя. Галицийските власти продължават е, с положителните действия и спазват все повече общностните директиви. Това се вижда и в Елфарол. Това ни бе обяснено от служителите там на място. И трябва да ги насърчим да продължават в същия дух. Благодаря, господин Мейер има думата сега. Благодаря ви, господин председателю. И аз искам да поздравя делегацията. Изключителна работа бе свършена. Комисията по петициите показа колко е важно гражданите да се обръщат към нас и да протестират, ако искат да протестират. А гражданите винаги протестират, когато властите обещават да почистят реки, например, и след това не спазват обещанието си. Минаха 13 години от 2000-та година и е нормално хората да бъдат е, възмутени и да протестират. Но тази енергия трябва да бъде използвана за нещо конструктивно. И мисля, че никой не би възразил, ако каже, че испанското правителство, регионалното, Европейския съюз трябва да работят заедно, за да опазят един от най-важните природни зони не само в Испания, но и в Европа. И това е тази система на солени води на сушата, защото те подхранват биоразнообразието, много деликатни зони са. И знаете, ако се грижим за природата, тя ни се отплаща. Ако обаче не е така, тя реагира негативно. Говоря и за риболов, и за черупчести, за туризма no creando riqueza y poniendo en riesgo la salud de las personas. Por lo tanto, a mí me parece muy importante. Ако обаче човек не реагира, не създава работни места, заплашва човешкото здраве. И за това е много важно да се чуе викът на възмущение на хората. Никак не съм изненадан, че носителите на петициите казваха, не искаме да се качват представители на властите на кораба, защото тези хора са качили на кораба да протестират. Те са възмутени и ние трябва да ги разберем. Нашата задача беше да бъдем посредници между двете страни, така че голямата част от вносителите на петициите, които са разумни хора, чакат от 13 години, наистина да получат разрешение на този проблем. Действията по тези води трябва да бъдат интегрирани. Не може да има и замърсена, и незамърсена вода на едно и също място, така проблем не се разрешава. Подходът трябва да бъде интегриран и администрацията го заяви. Видяхме, че има различни нива. Има проблем в Виго с интегрирания подход. Може да има пречиствателна станция малка или по-голяма, която да се свърже с останалите, когато, се, когато има много дъжд в Галиция. Трудно е при, при големи дъждове пречиствателните, станции да обработват, е, да пречистват цялата вода. В Елферол е, положението наистина може да се характеризира като извънредно положение, защото спада качеството на околната среда, а заводът, не знам защо, е сложен на най-лошото място около тези води. Би трябвало да бъде на пристанището на Ферол, където има по-сигурни условия. А, такива тук няма. Има хора, които живеят в близост до тези инсталации и те го заявяват ясно. Системата за извънредни случаи не е използвана никога и това усложнява нещата. Това ясно трябва да се заяви и трябва ясно да изразим становището си в доклада. Бурго след това. Мисля, че Бурго също трябва да получи отговор за да може учените да, из... да ни кажат как можем да разрешим проблема, при какви условия. И така, мисля, че посещението в Галиция бе много важно не само за региона за Испания, но за цяла Европа. Тези интегрирани системи са източник на богатство, природно богатство и трябва да ги опазим. Искам накрая само да кажа, че когато администрацията прехвърля правомощите си за опазване на околната среда, това не става случайно екологичното законодателство в Испания изостава а, зад това на други държави. И ако не постигнем целите, проблемите чисто и просто се натрупват. Трябва да имаме максимално детайлен доклад, който да бъде полезен за гражданите и който да помогне на администрацията да разреши проблемите. Gracias, señor Meyer, y terminamos con el Grupo Liberal. La señora Berman ha pedido la... Благодаря. Започваме с групата на либералите. Благодаря, господин председател. Мисля, че посещението постигна успех. Вносителите искаха да привлекат вниманието ни към отпадъците. Аз съм австрийка от планински регион, но никога не съм виждала нещо толкова черно, като това, което видях, когато слязахме от автобуса. Той миришеше. Вносителите бяха напълно справедливи, имаха право да искат да привлекат вниманието ни към този факт. Когато органите казват, че поддържат комуникация с вносителите, не можем да стане се запитаме дали това е истинска комуникация. Комуникация ли е, когато органите кажат, това не е вярно – Видяхме, че в водата има стол и други метални предмети. Е, ние слепи ли сме? Аз мисля, че има проблеми между властта и вносителите. Опитах се да кажа това в двустранен разговор с органите на властта. Органите на властта казват, че разговарят с носителите, носителите обаче казват, че никой не иска да ги чуе. С други думи, става ясно, че с носителите трябва да се разговаря на език, който те разбират. Това е задължителна предпоставка, за да бъде решен даден проблем. Освен това, защо не допуснаха вносителите органите на а, борда на кораба. Аз не разбирам а, испански, но мисля, че ставаше дума за максималния брой лица, които могат а, да се качат а, на кораба. А, когато има ограничение за 11 души не можеш да качиш повече, тъй като се нарушават изискванията за безопасност и капитанът може да загуби своя лиценз. Аз имам такъв лиценз и знам колко е важен този лиценз. Освен това, водата е човешко право. Много е жалко, че въобще се налага да обсъждаме този въпрос тук. Друг въпрос е, е свързан с структурните ресурси. Наясно ли сме с това, че парите на европейските данакоплаци просто се хвърлят на, вятора, на вятъра? Независимо от това дали органите са е, испанци или австрийци или немци, ние очакваме отговор, ясен отговор на въпроса къде да се изгради инсталация, така че тя да обслужва интересите на гражданите в най-голяма степен. Трябва да помислим къде да изградим инсталация, така че да опазваме околната среда, да осигурим възможности за развлечение на гражданите, да създадат работни места. А, така че така че да се решат и проблемите с емисиите на въглероден двуокис. Аз мисля, че нашето посещение беше много необходимо. Ние поставихме акцент върху гражданите и техните искания. Проблемът не е само испански проблем, той е проблем за цяла Европа. Благодаря ви. Сигурна съм, че докладът ще бъде много добър. Благодаря. Господин Милан поиска думата. Някой друг? Искам да уточня една цифра. Разговарях с вносителите и с секретарята и с председателя. И искам да попитам, защо на кораба не можеше да се качи е, един представител на местните власти. Повдигнахме този въпрос на два пъти е, сред е, вносителите. Те, доколкото разбрах, те са против присъствието на такова лице не, е, отказът не е бил свързан с условия за безопасност. Когато беше даден отказ, разбрах, че секретариатът и председателят са били уведомени с аргумента, че по този начин ще се отрови атмосферата. но всъщност не можем да не се попитаме дали тази разходка с кораба не беше загуба на време, тъй като не видяхме устието и естуара. Целта беше просто да ни заведат да видим едни бидон вили, в които живеят мигранти. Заседанието приключва в 12.30, което означава, че имаме още час и половина, имаме няколко петиции за разглеждане и искам да имам възможност да дам на колегите думата да се изкажат. Господин Булон. Да, благодаря. Мога да потвърдя, че и аз водих преговори по този въпрос а, за пътуването в а, лодката. Колегите бяха представени, местните органи искаха да присъстват, но вносителите казаха, че предпочитат да няма представители на властта. Но всъщност не бихме искали подобни случаи да се възпроизвеждат. Но не, не стана нищо, кой знае колко сериозно. Никой не ни попречи да разговаряме с местните органи. Взимам думата само за да кажа и, и се извинявам пред е, секретарията за това, че е, забравих да им благодаря за извършената работа. Благодаря на, на всички, ко, които е, ни помагах, в това число и а, преводачите а, и лицата за връзки с медиите. Отзвукът сред медиите беше много положителен с изключение на един реп, реп материал озаглавен на Европейски съюз му трябваха 15 години за да дойде. Но всички останали репортажи подчертаха факта, че представители на Европейския парламент идват да изслушат вносителите. Това е, става още по-важно с оглед на факта, че 2013 година е година на гражданите и е необходимо да, да дадем тласък на диалога. Беше проведен дебат за гражданството по време на дебата беше изразено съжаление за това, че има повече просури за нарушения, отколкото мерки за превенция. В Галиция мерки превентивните мерки са а, приоритет, но а, процедурите за нарушение като че ли а, потикнаха властите да предприемат нещо, така че санкциите имат своята полза. Европейския съюз предоставя структурни фондове в Галиция, както и другаде, не е само за околната среда, но и за цялото развитие, за рибарството, за туризма, устойчивото развитие, общественото здравеопазване. Това са все въпроси, е, на които се обръща внимание. И въпреки, че в е, някои е, случаи местните власти спазват част от директивите, не се спазват всички. Сега в економическата криза не можем да не изразим желание някои дейности да се усъвършенстват. Програмата беше много наситена и помолихме регионалните власти да ни предостави отговор на въпроси, които не можахме да обсъдим там. Очакваме тези отговори. Те са необходими, за да можем да, направи, да съставим доклада си. И накрая искам да кажа, ние отидахме при Сен-Жак в Компостела и, и благодарение на това докладът ще се гласува единодушно и всички проблеми в Галиция ще бъдат решени. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Съгласна съм напълно с това, което каза току-що председателя на делегацията. Това е много важен доклад. Много граждани вземат участие в тази инициатива, а също така и представители на властите. Има диалог, но сега дебати дали се качил някой на кораба или не се качил, просто ни кара да се вглеждаме в детайли, без да виждаме цялата картина. Много се радвам, че председателя направи този коментар и наистина ситуацията беше доста неудобна, защото е, видяхме, че е, имаше анализ, е, компетентен анализ на положението от страна на властите. Е, те разполагат и съответните правомощия, т.е. те трябва да могат да се справят с проблемите на място. Също така бе предложени начин на действие от вносителите на петиции, а именно а, чрез а, създаване на инсталация там, където е имало производствено предприятие за събиране на миди и други черупчести. Всеки, който е запознан, запознат с естуара на Бурго, знае, че това е зона засегната от замърсяване. Това е точната зона, която е засегната. Трябва човек да е запознат с областта преди да изказва мнение. Благодаря. Това ни довежда до края на тази точка. Ако има нещо, за което трябва да съжаляваме, че наистина е имало такъв инцидент, свързан с качването на кораба, но не само местните власти, но и секретарията си остана на сушата. Не можахме да се качим и ние, така че може би следващия път по-голям кораб или два кораба, но те иначе в този случай нямахме избор. Това е въпрос, който вече достатъчно обсъждахме, няма нужда повече. Сега преминаваме към точка 9 от дневния ред. това е становището относно прегледна оценка на въздействие върху околната среда, някои публични и частни проекти, тяхното въздействие върху околната среда. Това е втора размяна на мнения, така че сега първо давам думата на господин Архунтисти, който е докладчика по това становище.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 Благодаря и на вас, както и на предходния председател. Искам да ми отговорите на въпроса колко време ми давате. Защото мисля, че има проблем с времето. Колко време ми давате, госпожо председател, за представянето ми? Пет минути. Плюс-минус. Добре. Хубаво е ясно да се казват нещата. Добре, скъпи колеги. Втора размяна на мнения по този доклад. Много е важна темата. Преди да повторя част от основните идеи, което вече направих при предишната ни дискусия, и разбира се ще добавя нещо ново. Да, искам да кажа, че на базата на първата размяна на становища видях, че всички колеги, които се изказаха от всички групи, иск, е, че искат повече време да се работи по въпроса, по, по този доклад. Имайки предвид мандата, който ми е даден от е, комисията, се срещнах с, коми... с е, господин Занони, който е докладчик от комисията ЕНВИ. Обсъдихме всички въпроси. Говорихме също и за това, че е нужно малко да се удължат сроковете и поради това, че колегата тук отляво, пък и колегата от секретарията ми помогнаха, то успяхме да добавим още един месец. Той ще имаме още един месец за работа по този доклад. Програмата бе модифицирана от тук на сетне, след като се даде този допълнителен месец, края на юни, а не края на май ще се гласува. Първоначалният календар говореше за края на май. Остава един въпрос нерешен, ще го обсъда с секретарията да видим как да постъпим. Когато този текст постъпи за превод, не е ясно, ще видя, за да може колегите да, бъдат, да, да се запознаят с него. След като обсъдим този процедурен въпрос и видим писмените преводи кога ще излязат, това всичко ще е ясно. Сега вече преминавам към моите истински 5 минути. Става дума за промяна на една директива относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда. Многократно сме говорили по тази тема, но междувременно, след първата размяна на становища, имаше нещо, което и в Гърция, и в други държави се случи, което за мен потвърждава, че въпросът е изключително важен. И Имайки предвид, че директивата се променя, но тази промяна остава по-голям марш за евентуални нарушения. Това е информация, която вече бе разпространена и текат някои проблеми и по-настоящем по въпроса. И така, това вече се случва, вече е вход. ход. Сега по измененията. Първото нещо, което трябва да кажа е, че има положителни моменти. Не го казвам често но този път трябва да го кажа. Особено по трети член и в приложенията се говори за защита на биоразнообразието. Аз ще представя едно а, изменение, което е свързано с ясно определение на биоразнообразието в смисъла или по смисъла на учредителните договори. Какво означава биологично разнообразие или многообразие? След това изключенията, дерогациите. Това се случва вече И въобще, чакайки това, че ще има дерогации, това само по себе си отслабва директивата. Първи член. В първи член е записан и четвърти, където пише, че оценката на въздействието не е свързано с определени публични национални проекти, които е, върват по държавни поръчки. Има държави, които се намират в много сложна економическа ситуация, но сред целите си за развитие те са записали преференциални фаст-трак бързи процедури, в името на развитието и много често се забравя оценката на въздействието а, в такъв един смисъл, за да се работи бързо и да се развива всичко. Данните за околната среда ще дойдат от онзи, който присъжда а, обществената поръчка. И тук не съм съгласен, между другото. Трябва да има и альтернативи, според мен. Защото онзи, който ще изпълнява поръчката, ще си направи своя оценка на въздействието и ще си прокара а, много по добри за себе си условия, но, но няма альтернатива. Трябва да видим какво друго може да се направи. Е, тук е, има и много важна роля на гражданите, защото те могат също да представляват една альтернатива. След това, участието на гражданите в тези консултации е изключително важно. То е фундаментално. Така че и в приложното поле трябва да се каже това. Там се говори за консултации с публичните органи Трябва да се види също така и участието на публичното, на, на, на обществеността, на общественото мнение за изясняване на този аспект. Мисля, че тази директива трябва да действа по Архуската конвенция, където в Архуската конвенция е ясно записано, че гражданите трябва да участват, така че трябва да спазим принципите на Архуската конвенция. Продължава дискусия за оценката върху въздействието, извинете, оценката на въздействието върху околната среда. Казваме, че тази оценка а, не е много надежна, защото се извършва от а, а, този, който е поел публичния проект или е спечелил търга. И ако има грешки в тези оценки на въздействието, според мен трябва да се предвидят санкции, защото проблемите много често тръгват от тези оценки на въздействието а, и трябва да се има предвид а, зачитането на общ, общностните мерки, а, извинете, общностните разпоредби. Също така е хубаво, че се предвижда механизъм за мониторинг, за това какви ще бъдат последствията върху околната среда при изпълнение на този обществен публичен проект. Но трябва да се види този е, механизъм за мониторинг, дали ще даде възможност да се намеси обществеността, да поправи грешките или дори да блокира, да спре е, работата, която тече по този проект. След това шистовия газ и шистовия нефт. По този въпрос вече и друг път сме говорили, имайки предвид последствията за околната среда, които са особено опасни, особено за биоразнообразието а, от шистовия газ, много ми се иска всички тези последствия да бъдат включени в първото приложение от директивата, за да може да се направи една ясна, коректна оценка и това да се взема предвид. Ето това са основните елементи, които исках да засегна. Очаквам от секретарията да ми каже каква е крайната дата за представяне на текста за превод и също така се интерес очаквам да чуя предложените и идеите на колегите. Благодаря ви, мисля, че пете минути изтекоха, доста бързо се справих, опитах се наистина много бързо да работя. You, you were perfect. Идеално се вписахте във времето. Някой друг иска да се изкаже? Можем да започнем с комисията господин Стефано Сампасис. Благодаря, госпожо председател. Аз ще се опитам да бъда кратък, за да отговоря конкретно на въпросите, повдигнати от господин Хунтис. Също съм съгласен с необходимостта и полезността на директивата. Не бива да се поставя това под въпрос. Сега по-конкретно по въпросите. Що се отнася до повечето възможности за изключения или а, повдигане на нарушения. Ние не сме съгласни с тази забележка. Ние се опитваме да повишим качеството на директивата за оценката на въздействието и това трябва да се отрази на своя ред на нивото на защита на околната среда. Що се отнася до е, двете изключения, които има предвид докладчика, в член 1, параграф 3, по-скоро искаме тези изключения да са по-стрикни, отколкото са днес. Там се вижда едно изменение в такъв дух. Има и конкретно изменение, което гласи, че могат да се правят изключения само когато единствената цел на проекта е гражданска защита или отбрана. В директивата не присъства думата единствено, което дава на държавите членки доста голяма свобода на действие. Така че изменението има за цел да намали свободата на действие на държавите членки. По отношение на заличаването на параграф 4, това не е истинско а, изключение. Това, което се твърди в а, параграф 4, а, че а, когато парламента на държава членка приеме проект, тогава целите на директивата се считат за уважение уважени, за спазени и дава възможност на държавата членка, за да може да се увари, че тази разпоредба не се злоупотребява. Комисията предлага едно изискване за отчитане за онези държави членки, които използват тази разпоредба. Т.е. комисията иска от тях те да докладват. Затова по този начин не се отваря възможността за повече нарушения и свобода на действие. Що се отнася до въпроса за биологичното многообразие, съгласен съм, че евентуално има нужда от определение, но в предложението на комисията сме се опитали да не дефинираме понятия, които вече са дефинирани в националното законодателство. Например, в точка от преамбюла 7 сме направили конкретна препратка до член, към член 2 на съответната конвенция на Обединените нации, където определен термина биологично многообразие. Макар, че няма предложение на а, комисията в а, за, за такова определение конкретно има препратка в, член, в точка от преамбюла 7. По отношение на а, строителните дейности, вие предлагате да има альтернативи. Това е именно центъра, фокуса на предложението на комисията. Е именно предприемача, когато изготвя оценката за въздействието, а, това а, вече ще трябва да включва не само общо а, така описание на альтернативите, трябва да има детално описание на разумните альтернативи на предложения проект. Това е един от основните елементи, в които ние се опитваме да коригираме дефекти, които в момента съществуват в директивата. Тоест този въпрос за альтернативите присъства на а, много ранен етап, а именно за а, предлагане на самия проект и различните му альтернативи. Тоест, а, органите по околната среда и самия предприемач още на самото начало на проектиране трябва да дефинират разумни альтернативи. В приложение 4 е в предложението има конкретна препратка към необходимостта винаги да се оценява тъй наречената нулева опция или базов сценарий, където се предвиждат най- добрите опции за околната среда от проекта. Това е един процес, който може да се обсъжда безкрайно, но тъй или иначе Комисията е разгледала въпроса за альтернативите доста подробно в предложението си. Що се отнася до участието на обществеността в проучвателните работи. Проучвателните работи а, трябва да бъдат сведени до вниманието на обществеността според орховската конвенция, но на този етап няма задължителни консултации официални. Така или иначе, на проучвателния етап а, документацията, информацията трябва да се предостави на обществеността, без да е задължителна консултация с нея. В а, нашата оценка ние виждаме, че това може да е проблем от административно обще... естество да създава административно административна тежест за държавите членки, затова няма и изрични указания от комисията. Що се отнася до това, кой трябва да изготвя отчетите, мисля, че сме в синхрон с това, което предлага докладчика, именно член 5, параграф 3, т.е. да има акредитирани експерти, които да изготвят оценките за въздействието върху околната среда. Има още едно изречение там, а именно, че държавите членки имат задължението да дефинират квалификациите на тези експерти и по какъв начин тези експерти трябва да бъдат регистрирани или не и какви правомощия трябва да им бъдат дадени на тези експерти. Мисля, че има и други детайли в предложението, но вървим в една и съща посока. Що се отнася до шистовия газ, това е а, директива с категории, които са 200 на брой. Не сме а, изменяли приложение 1 или 2. Част от, предлож... от предложението на комисията не е да се изменя анекс а, 1. Обаче в анекс 3 има критерии, които са много съотносими към проекти, свързани с шистовия газ, опасни технологии, рискове за замърсяване на водата. Така че тези критерии за оценка на проектите са много релевантни за оценяване дали проекти за шистов газ трябва да имат оценка на въздействието или не. Също така има и други изменения в директивата, които се отнасят за шистовия газ. Макар, че не сме включили нищо конкретно за шистовия газ, вече съществуват неща, които са се относими към тези проекти. Тази година комисията ще представи конкретно предложение за шистовия газ. За това в момента няма изменения в приложение 1 или 2 на директивата, конкретно в тази насока. Благодаря ви. Thank you, Mrs. Oaken. Oh yeah, thank you very much. Uh, do it briefly because we don't have the. Uh, uh... Благодаря много. Докладът все още не е представен и искам да кажа, че тази тема е много важна. Не смятам, че съществуващата директива е достатъчно силна. Опасяваме се, че тя ще бъде отслабена. Що се отнася до, е, следващ, до предишната конвенция, но е ясно, че комисията въобще не е разбрала тази конвенция, нищо не е предприето по нея. И аз се плаша, когато говорим за разглеждането на тази директива, а, е, а тази директива дава на гражданите много правомощия. Ние представляваме гражданите. И старата конвенция предвижда много повече възможности за участие на гражданите. И комисията като че ли го е разбрала, така че ние много се притесняваме от бъдещето на тази директива и се надявам че комисията ще започне да обръща много повече внимание на гражданите. Господин Бостинаро. Благодаря, госпожо председател. Не съм особено удовлетворен от отговорите на комисията. Както каза моята колежка Маргарет, ако Орхуската конвенция беше толкова ефективна, нямаше да имаме днешните проблеми. Ако съществуващата нормативна база беше в състояние да реши проблемите, нямаше да получаваме толкова много петиции във връзка с овоз. Очевидно има нещо гнило и то не е само в Дания. Има проблеми и те трябва да се решават. Не чух ясен отговор на някои ключови въпроси. Първо, ясна дефиниция за това, кога е необходим стратегически овоз защото държавите членки използват една тактика, наречена саламена, с която предотвратяват провеждането на стратегически овоз. По този начин дават възможност на инвеститорите да заобиколят необходимите екологични изисквания. Второ, как да направим така, че е, ОВОЗ да бъде неутрален и обективен? И мащабни проекти, които е, биха оказали въздействие върху огромни е, площи, са проекти, при които инвеститорите успяват да заобиколят правилата. Докато нямаме ясни дефиниции, инвеститорите е, много лесно ще намерят фирма, която да им направи овоз при най-лесния и ефтин начин. И на книга се казва, че е направен овоз, е, изискванията с спазени, но на практика не е така. И това е нещо, което не бива да се допуска. Друг въпрос е свързан с трансграничното измерение. Знаем много добре, че много често, например, се разработва проект на румънска територия, който обаче ще окаже въздействие на унгарска територия или на българска. Как да решим проблемите с трансграничното измерение? Защото стратегическият овоз обръща внимание само на националната територия никога не обръща внимание на това, което би станало от другата страна на границата. Помните случай, в който унгарското правителство се обърна с официално искане към румънска страна да предостави цялата необходима информация, да се измери потенциалното въздействие и да се спази Орхуската конвенция. Става дума за моята страна. Правителството на моята страна по това време отказа да предостави пълната информация. Е, и какво от това? Нищо не се случи. Как да се предотвратяват такива неща в бъдеще? Защото трансграничното измерение се пренебрегва, а при големи мащабни проекти то не може да не се отчита. И накрая аз съм много доволен от вашето обяснение за шистовия газ. Необходимо е крайно време да има такава директива. Няма да споменавам нещо, за което, с което съм запознат в моята страна. Е, и има лиценз за експлоатация в южната част на Румъния, е, което може да окаже въздействие върху подпочваните води. Е, това ще засегне не само е, Румъния и България, ще засегне дълбоките подпочвени води. И така, как да решим проблема с трансграничното измерение, така че да не оставим големите инвеститори, многонационалните е, предприятия е, да постигат лесно целите си? Много се... Аз съм доволен от това, което правим тук. Обадиха ми се от Европейската асоциация за производство на нефт и газ да обсъдим тези теми. Сега започват да се съобразяват с нас унези, които създават неприятности в нашия съюз. Така че, нека да работим. Не можем да решаваме проблемите в стил швейцарско сирене. Благодаря. Господин Яр. Благодаря. Няколко кратки коментара. Мисля, че няма съмнение, че докладът е много важен. Най-спешната потребност е свързана с хармонизацията на правилата, както казаха колегите. Ужасяващо е, че а, трансгрешните проекти а, имат сериозни екологични последици. А, много е неприятно от това, че в различните държави членки има различен подход. В, а, например, в, а, Чешката република и Германия. И проблемът е, е, възниква тогава, когато съответните органи достигат до съвършено различни заключения по въпроса. И сега искам да направя едно предложение на колегите от комисията. Може би докладчикът и докладчикът в сянка е, следва да се замислят. Хубаво е да излезем с ясна политическа позиция, независимо от е, споразумението, което постигнем, Лайт мотивът ни трябва да бъде хармонизацията. Трябва да се погрижим не само процедурите да са еднакви, но и основните правила да са едни и същи. Е, това е особено важно за трансграничните проекти, е, тъй като трансграничният характер е, подсилва различията. Така че аз Смятам, че трябва доклада да бъде разгледан още един път и да се внесат необходимите подобрения. Това беше последното изказване. Много интересни идеи се е, споделиха. Ще се разработи от колегата доклад, но отново колегата Хунтис иска думата. Имате думата. Благодаря. Казах, че ще бъда кратък. И по време на втората ни дискусия в нашата комисия получих потвърждение, най-вече на факта, че нашата комисия ясно съзнава значимостта на тази директива, както и на изменението на тази директива. Съзнаваме също така, поне аз така мисля, съзнава факта, че във времена на криза може да се направи исторически стъпки назад, особено, що се отнася до постиженията в опазване на околната среда в Европейския съюз, което да създаде негативно отношение у гражданите. Гражданите се гордееха от факта, че европейското законодателство всъщност опазваше по-добре околната среда. Всъщност има риск да се направят стъпки назад, поне това е моето тълкование. Третото нещо, което трябва да кажа е че има една посока, в която искаме да се движим. Ще помоля колегите да ми дадат писмени предложения, за да имам по-конкретни текстове по същество. От това, което каза представителя на комисията, мога да кажа много неща, но ще се съроча само върху едно. Това, което ме притеснява по принцип, е са всичките тези изключения, дерогации, Споменах едно друго изключение, не това, за което говореше представителя на комисията. Аз не говорех за трета точка от член 1. то е свързан с особени специфични условия. Днес въобще не говорих за това. В първоначалната директива няма такъв тип текст. Ако искате да го въведете сега, добре но условието е много е, не, не, не гъвкаво, защото ако им искате защита на национални интереси или ако запишете нещо такова, с една такава причина могат да се извършат ужасяващи неща и мога да ви дам примери за това, за случаи, където се цитират национални интереси и се правят ужасни неща. Когато има национално законодателство, което е по-специфично, тогава започвам аз да се безпокоя. Има множество примери, в които може да се види, че националните парламенти законодателстват в нарушение на националните конституции и общностното право, за да постигнат определени цели, като, например, финансово оздравяване на страната. Ето това ме тревожи. Не ми се иска това да се случва защото започват всички тези изключения и дерогации, за да може да минат определени мерки, които иначе не биха минали. Ето тук трябва да говорим повече и моето предложение е тези дерогации да бъдат премахнати, да няма дерогации, защото там се крият огромни рискове. Нямам какво друго да добавя. Благодаря ви много. Искам само да разбера кога трябва да предам текста за превод и е, ще продължа. Грация, анкора, колега. Благодаря на колегата Хунтис. Сега за представенето на текста ще ви помоля да говорите пряко с секретарията. Те ще ви кажат кога. Слагаме дискусия по писмения доклад за идното ни заседание. След това ще има, разбира се, и крайен срок за изменения. Те ще бъдат обсъдени през април на следващото заседание. И след това ще се гласува юни така както поискахме. Няма като че ли други желаящи да се изкажат. Трябва, извинявайте. Сега тук ще кажете, че съм голям че държа на детайлите, но аз до 20 март ли трябва да го изпратя? Вторник. Кажете ми го точно. Да, 20 март. В комисията на 20 март имаме дискусия за писмения доклад. Трябва да го представите от тук до 20 март и тогава на 20 март ние ще обсъдим вашия проект за доклад. Преминавам към следващата точка от дневния ред петиция 134 от 2012 година, внесена от Анеис Бертие и Наташа Чинготи а, с френско гражданство. Присъстват вносителите на петицията. Това са с първите две, а, е, два вносители. Тя е подписана от 14 е, граждани. Не повече от 5 минути. Сега давам думата на госпожа Аберти. Давам ви думата. Thank you. So I will present... Аз ще представя накратко петицията, която е внесена подписана от 16 други НПО-та, не граждани, а, така че това уточнение искам да направя. А, става въпрос за пет основни момента, свързани с а, постоянния успех на Европейската комисия а, да се справи с а, исканията за информация. На първо място на успеха на комисията да се справи с сроковете, а, които се дават по регламент 1049, да отговори на исканията. А, също не спазването на Орхуската конвенция по отношение на достъпа до информация за околната среда, също неуспешно а, разпространение на достатъчно информация за околната среда, неуспешно демонстриране, че има а, основен публичен интерес от оповестяване на тази информация и на последно място неуспешно спазване на някои от решенията на Европейския омбудсман, що се отнася до а, некачествена администрация от страна на комисията. Сега ще разгледам пете точки. Първо искам да кажа, че всички наши съображения са отнесени към Генерална дирекция околна среда и мисля, че представителя на комисията днес е от тази генерална дирекция. Също сме изпратили до генералния секретарят, главна дирекция транспорт, климат, енергетика, които също държат при себе си екологична информация. Първо, що се отнася до неуспеха да се спази задължението да се изгради публичен регистр, регистър, съдържащ информация, част от е, екологичната информация, която трябва активно да се разпространява, все още се държи при Европейската комисия без да се оповестява, например проучвания, които са от научно естество, но също и проучвания за спазването страна на държавите членки при транспониране на екологичното законодателство. Има две дела пред Общия съд срещу комисията за неразкриване на тази информация. Що се отнася до научния доклад, става въпрос за информация за въздействието на биомасата по отношение на емисиите на въглероден двокис. Ние нямаме достъп до този доклад. Комисията твърди, че Орската конвенция изисква електронни бази данни но не непременно публичен регистр. Но не казва, че в Архуската конвенция всъщност се твърди, че тези бази данни, регистри трябва да бъдат лесно достъпни за обществото и трябва да бъдат актуализирани. Това обаче не е така към момента. Освен това, не е ясна разликата, която комисията прави между електронна база данни и публичен регистр, който е наличен онлайн. Това, което обаче във всеки случай е ясно е, че целта и на двете разпоредби, и на, и на двете бази данни, както е по регламента за Архус, е да се дават лесен достъп на обществото. Както казах, екологичната информация не само се държи в Генерална дирекция околна среда, но също енергетика, транспорт и така нататък и така нататък. Всъщност за един гражданин, който не знае как действа комисията, как работят различните дирекции, това не е лесно за намиране. Затова трябва да има централизирана база данни а Архуския регламент, регламент 1049 дава ясно да се разбере, че законодателните документи трябва активно да се разпространяват. Законодателните документи се дефинират като документи, които се изготвят в рамките на законодателния процес от институциите, но също така и документи, които се получават от институциите. Те трябва да бъдат поставени в публичен регистр. Въпреки това, нещата не стоят така в реалността. Например, при срещите на триалога, кога се състоят тези срещи? Протоколите на тези триалози не са публично достъпни и освен това не се разпространяват активно. И там следва, че а, това пречи на гражданското общество да участва в процеса на приемане на европейско законодателство. Освен това, документи, които се получават от европейските институции, когато възприемат законодателство, писма от различни заинтересовани страни, които се опитват да повлияят на закона, трябва да бъдат активно разпространявани, до тях да има достъп, но това не е така. И последно по тази точка, активното разпространение на информация е наистина решението за намаляване на а, така работното натоварване на самата комисия, така че насърчаваме комисията да го направи. И след това не спазването на Орхуската конвенция. А, тя е довела до приемане на регламент 1049, обаче този регламент се игнорира от комисията. Регламент 1049 съдържа а, изключения до достъпа на информация, които обаче се забраняват от Орхуската конвенция. Резултата е, че екологичната информация става конфиденциална потенциална в нарушение на Орхуската конвенция. Разглеждане, разглеждането на регламент 1049 ще е възможност този регламент да се преведе в синхрон с Орхуската конвенция, но комисията отказа да го направи. Призоваваме комисията да а, вземе възможност от а, това преразглеждане на регламента и а, делата, които се водят в момента, да разшири обхвата на регламента и да даде повече достъп до информация в синхрон с Орхуската конвенция. Това би било а, наистина решение европейското законодателство в крайна сметка да съответства на международните конвенции. И накрая, не спазване на сроковете за отговаряне на заявки за информация, това се отнася до главния секретариат, това се превърна в един системен проблем системно се нарушават сроковете за отговаряне, системно се искат удължения на сроковете от страна на Генералния секретариат за даване на отговор и дори след изтичане на втория крайен срок пак не получаваме отговор, а отговорите, които виждаме най-често е, че ще ни бъде отговорено в най-скорошен срок, което означава месеци, а някои пъти години, което разбира се е неприемливо, създава правна несигурност, например кога може да се отиде в съда, кое решение да бъде успорено и така нататък. Един пример е, например, писмата, които се подават към Европейския омбудсман за некачествена работа на комисията, обаче след това трябва да искаме втори път достъп до информацията. Не можем дори да ги съдим, че нямам такъв достъп. В крайна сметка заключението е, че се лишават гражданите НПО-тата да участват смислено в процесите на европейско ниво и това е в пълно противоречие на това, което пише в договорите за принципите на откритост и прозрачност и участие. Благодаря сега. Даваме думата на комисията. Euh, Благодаря. Тук сме с колегата. Не сме съгласни с даденото юридическо тълкуване от носителите. Ако погледнете регламента, ще видите, че не се говори за регистър, говори се за база данни, за максимално широко публикуване, което и правим. Научните е, изследвания се публикуват на сайта на Генерална дирекция околна среда. В момента в... ние чакаме сега а, решение на съда, ще го спазим. Що се отнася до законодателните документи, няма документ, който е публикуван за а, трилога. Що се отнася до основният аргумент, а именно нарушението на Орхуската конвенция, доколкото знам, никоя институция не е установила такова нарушение, нито съда, нито органът, който е натоварен с изпълнението му. Знаете, че тази конвенция се дискутира от 4 години. Беше прият регламент от парламента и съвета. И аз не мога да си представя парламентът да приеме незаконен акт. Това е по приложението на регламента 1367 избраното решение за екологичната информация е, се основава на регламента, прият от парламента и съвета. Да, има начини за подобряване на прозрачността. Съгласни сме с вносителите, че има нужда от повече прозрачност. Знаете, например, че от тук нататък ние ще публикуваме мотивирани писма за взети решения. Що се отнася Е, това, от което се оплакват е, вносителите, то излиза е, от рамките на нашите правомощия. Ако някой може да предприеме нещо, това са парламента и съвета. А, благодаря. А, госпожа Алкен, в отговора вие виждате, че ние разглеждаме два от пете аргумента, но явно комисията разглежда Орхуската конвенция като второ качество документ спрямо европейското законодателство. Въпреки това, тя трябва да бъде от първичен приоритет, от, от най-голям приоритет. Също така, когато вие самия казахте, че сте то качеството си на държавен служител и а, спазвате изискванията, имаме много добре подготвена петиция с много ясно изразени аргументи много ясни формулировки. Така че вие не уважавате работата, която е свършена от носителите на петиции с този отговор, който им давате, че сте направили всичко възможно, което сте можели да направите. Това не е правилният начин да се отнасяме към Орхуската конвенция – също така и в предишния пункт, когато говорихме за преразглеждането на директивата за ОВОз. Докато съда не реши, че конвенцията не е в сила, но не може да чакаме съда. Ние сега тук искаме от комисията да си спази задълженията по Орховската конвенция. Винаги има борба за прозрачност. Винаги има борба за даване на достъп на гражданите. И би било чудесно, ако комисията понякога поизпревари събитията, а не винаги да ги следва и да с двата крака да натиска спирачката, вместо да натиска гъста малко така, за да напредва. Затова искаме от комисията да се върне обратно към петицията, да изчете внимателно, да прочете аргументите и да отговори ясно на ясно поставените въпроси. След това ще разгледаме отговора на комисията още веднъж. Господин Кашман, благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя вносителите на петицията за много добре аргументирания текст. Аз също споделям вашите притеснения и трябва да кажа, госпожо председател, беше ясно от отговора на комисията, че има абсолютно очевадно пренебрегване на исканията на гражданите да държат отговорни комисията, парламента и съвета. Изведнъж комисията ни предлага а, а, всъщност тезата, че тя никога не се меси в законодателния процес, че тя никога нищо не предлага, но това не е така. Комисията дава предложенията и след това двамата законодателни органа а, процедират по-нататък. Аз не приемам концепцията за преразглеждане на регламент 1049 във връзка с преразглеждането комисията отново а, грубо а, е пренебрегнала а, изискванията да се премахнат а, противоречията между Орховската конвенция и регламент 1049. Що се отнася до сроковете, те не са просто така произволни, те са създадени за да може да се достигне своевременно споразумение с а, съвета по отношение на този регламент. Тези срокове би трябвало да се спазват. Що се отнася до а, проблема за претегляне на публичния интерес. Това е също от ключова важност в договора от Амстердам и договора от Лисабон, а именно гражданите да бъдат по-близко до европейския проект, а именно в времена като днешните, в които гражданите се чувстват още по-далеч. И, госпожо председател, наистина тук в парламента сме чували спорове с съвета в усилия да се преразгледа регламент 1049. И отново трябва да кажа, че комисията блокира всякакво споразумение, което може да се постигне между съвета и парламента и това е напълно изцяло неприемливо те явно твърдят и явно тук се вижда в днешния ден, че те имат някои презумпции, че не може, просто не е позволено да имаш достъп до всякакви досиета, до а, околната среда, до конкуренцията, до правните становища. Но нека още веднъж да дадем увереност на вносителя на петицията. Аз съм имал правени въпроси към представителя на комисията, но мисля, че няма смисъл да ги задавам днес на днешния представител, защото е, чувам какво те говорят в тази зала. Нека да уверя обаче вносителя на петицията, че тези разговори се водят тук в парламента по време на преразглеждането на първо четене и нашето намерение не е да намаляваме настоящите права, които се съдържат в регламент 1049 от 2001 година, а да се уверим, че те се надграждат, че върху тях се гради. Нека да погледнем а, юриспруденцията. Нека уверим нашите граждани, че не е необходимо да се чака чак да се стигне до съда и а, съда да се произнесе с решение и едва тогава комисията а, да, се, а, да спази права, прави, правилата. За това трябва да има демократично право за гражданите. А, регламент 1049 не трябва да е в ущърп на Орхуската конвенция, а трябва те да вървят ръка за ръка. Тоест, това, което пише в 1049, трябва да се прилага по еднакъв начин, когато има искане за достъп до документи. Наистина, нещата са стигнали до ръба. А, има бази данни, които са достъпни от обществото и а, те могат да бъдат на разположение на обществеността, но ако обществеността може въобще да ги намери. А, може ли да видим всъщност дефиниция, кои са тези бази данни, къде се намират, за кого са, до кого, кой може да има достъп до тях. Ако наистина широката общественост може, те могат да бъдат квалифицирани като публични. Но ако погледнем менюто на базата данни, базата данни започва като регистър. Реги... Английският език ми е роден, така че когато имаме публичен регистр, това означава публично достъпен до публиката, до широката общественост. Не се крийте зад извинения, трябва да отговорим на потребностите на нашите граждани, на неправителствените организации. Наистина, всеки от нас, всяка институция може да подобри ситуацията. Парламента, например, може да се съгласи документите от триалозите да се направят обществено достъпни. Но нека си зададем въпроса дали съвета и дали комисията ще се съгласят. Аз даже мога да дам отговор на този риторичен въпрос to you the floor. Имате думата. Yes, thank you very much. Sehr viel gesagt haben, gerade auch zuletzt Kollege äh, Cashman und meine Fraktion. Ще бъда съвсем кратък. Наистина много уместно се изказаха преждеговорившите, господин Кашман. Искам съвсем и ясно да стане, че подобни искания за документи и за информация не бива да се използват като усилия от страна на а, гражданите да дразнят а, служителите в институциите. Това не са такива инструменти. Те по-скоро искат да се ползват от правото да гледат тези документи а, защото искат по някакъв начин да надзирават, да следят това, което се случва. Ако нямаше такава възможност за надзор, щеше да се създаде наистина голямо недоверие. Затова трябва да има прозрачност навсякъде и трябва да можем да се уверим, че някои заинтересовани страни нямат по-голям достъп от други, като например промишлените отрасли и компаниите да имат по-голям достъп, отколкото обикновените граждани. Така че е от основна важност да има достъп до такава информация, за да се осигури прозрачност на процедурите. Това е крайъгълен камък на демокрацията. Ако, мис... Ако комисията продължава да се бори толкова ам, настървено срещу такъв достъп, като се опита да докаже, че всъщност няма публичен интерес или като се опита да създаде изкуствено разграничение между различните видове публичен интерес, ако все още продължава да няма регистър, който да гарантира пряк достъп, и пълен списък с информация. И ако целият процес на разглеждане дали информацията е поверителна или не започне едва когато се подаде заявка за тази информация. Вижда се, че това задължително ще доведе до отлагания, до забавяния, така че трябва да има от самото начало дискусия кое е и кое не е поверително. Така че когато има основателно искане за информация, комисията трябва да ги разгледа без обаче да се опитва постоянно да удължава сроковете с цел в крайна сметка човека да се откаже от искането си. Това подкопава основните принципи на демокрация, на публичен надзор, на прозрачност. В Европейския съюз имаме свещеното право да, се, да накараме комисията да промени практиката си по този въпрос. Трябва да накараме комисията да спазва Орхуската конвенция и нейните разпоредби, що се отнася до достъпа до документи. Трябва да сложим край на тези примери на лоша практика. Няма други желащи да се изкажат. Не знам дали комисията е по-специално. Господин Месе иска да се изкаже сега. За да отговори. Okay. Няма да започвам дебат по същество. Всяка година получаваме 6000 искания за информация и 80 от тях са свързани с сложни дела. Gli interventi dei colleghi su questa petizione. Изказванията на колегите по тази петиция показаха само не само колко е важна тази тема, но и показаха необходимостта да се отиде отвъд всичко, което е записано, особено в ситуация с толкова разбираеми трудности. Колегата Алкен каза, че комисията трябва да каже сама на себе си, едва ли не, да актуализира законодателството на Съюза. В комисията Либе в момента тече прегледа на преразглеждането на директивата. Обвиненията, които отправиха тук гражданите, бяха съвсем ясни. Можем да пишем на комисията Либе и евентуално да си сътрудничим с тази парламентарна комисия, за да ги подкрепим с информацията, която ни предоставят гражданите със своите петиции. Колегата Кашман набързо. Като докладчик по... за преразглеждането на регламента искам да помоля комисията да обърна внимание на комисията, нека, на петицията, но нека тя да остане отворена, докато не приключи преразглеждането на регламента. Песателката, разбира се. Можем да приключим. Петицията остава отворена. И разбира се, предвиждаме и сътрудничество с комисията Либе, която се занимава с, с, също с достъпа до документи. Със сигурност ще се видим при последващи е, обсъждания с носителите. Благодарим за присъстващите. Преминаваме към следващата точка. Петиция 357, представена от Ян Флори. Ян Флори е тук. Давам му думата за не повече от 5 минути. Госпожо председател, дами и господа парламентаристи, благодаря за това, че ни приехте тук. Ние представляваме група, която се нарича Десто Камин. Ще ви представим досието с колегите Тиен Шамик и Жан-Пьер Хект. Става дума за Вителсхайм в горната част на а, подпочните води от ръка Рен между Базел и Франкфурт, и Франкфурт 44 000 тона силно токсични отпадъци са складирани под земята в варели и в контейнери. Тук на този диапозитив е представена проблемът. Виждате къде са складираните до река Рейн. Това Отпадъците са схладирани в стара Калиева мина, 550 метра под земята. Оттам се черпи питейна вода, има 24 кладенеца от времето, когато се експлуатираше калият. Тези 24 кладенеца преминават през подпочвените води. Един от тях е и Жозеф. През 1997 година беше приета заповед на префектурата, с която се дава разрешение за складиране на отпадъци. То започна през 1999 година. През 2002 година имаше пожар в мината след складирането на отпадъци, които не съответстват на спецификацията Отпадъците са обозначени като азбеста, но никой не ги е идентифицирал с точност. През 2010 година излезе доклад на господин Кафет и на ДЗА, след това през 2011 година и излязаха и други доклади, които правят една и съща констатация. Показвам ви обекта. Виждате къде са подпочваните води. Тези три доклада казват, също, казват едно и също нещо. Първо, че е неизбежно мината да бъде залята. Второ, замърсеният солен разтвор се покачва към повърхността и ще достигне подпочвените води под а, а, натиска на въздушното налягане. Освен това, а, подпочвените води ще бъдат отровени от живак, но следва да отбележим, че има и други замърсители, като антимон, арсен и други тежки метали. Докладът подчертава, че преграждането на галериите с бентонит само ще забави процеса на заливане и съответно замърсяването на подпочвените води. Няма гаранция за наблюдението на обекта в дългосрочен план бъдещите поколения са тези, които ще получат замърсен източник на вода и отпадъците тогава вече няма да бъдат достъпни. Според заповедта на префектурата се, се дава разрешение за освобождаване на мината от отпадъците за период, в период от 30 години. През 2011 година френската държава отпусна 100 милиона евро, но ще бъдат необходими 10 години 55 милиона евро. По-точно бяха необходими 10 години и 55 милиона обществени средства, за да започне държавата да обръща внимание. Има ли, не можем да не си дадем въпроса, дали има неща, които се крият, има ли радиоактивни отпадъци. Частичното освобождаване от отпадъците е технически трудно тъй като такова едно решение ще има сериозен ефект, ефект върху бъдещите поколения. Частичното освобождаване е трудно, тъй като отпадъците са разположени в различни части. Трябва да се разместят стотици контейнери и, и баки. Това, е, това би било много трудно. Според шведския експерт Маркус Бюсер би било много по-лесно да се премахнат всички отпадъци без да се без да има преразход на предвидения бюджет. Дори ни направи демонстрация. Сега става дума за това да се ускори процедурата тъй като времето минава и колкото повече време минава, толкова по-трудно ще бъде да се освободим от отпадъците. Госпожо председател, госпожи и господа парламентаристи, обръщаме се към вас с молба да призовете френската държава да преразгледа позицията си, тъй като тя носи морално задължение към бъдещите поколения. Благодаря ви за вниманието. Искам да спомена, като бивш миньор работил съм 32 години в мините, познавам проблема много добре. Има само две решения. Или оставяме отпадъците, или ги махнем. Ако се ги оставим, бъдещите поколения ще ни обвинят, че сме ги отровили. Ако ги премахнем, ще можем да сме спокойни. Това е напълно възможно. Колкото повече чакаме обаче, толкова ще бъде. Благодаря за вниманието. Господин Орба. Благодаря, госпожо председател. Европейската комисия получи информация за тази петиция през 2012 година. Разгледахме информацията, с която разполагаме и видяхме, че случаят може да бъде отнесен към директивата за сметищата, която предвижда определени изисквания към разрешителните за сметища, за закриването им и други. Окончателното решение, основато на този списък с изисквания, трябва да се вземе от държавите членки. Не сме. Нямаме данни да смятаме, че изискванията на директивата не се спазват от френското правителство. Дирек... Рамковата директива за водата и директивата за подпочвените води предвижда задължение с държавите. Членките трябва да проверят химическия състав на водата, да следят техния състав и да не допускат влушаване на качеството им и да гарантира доброто им състояние 2015 година. Френските органи са спазили своите задължения, тъй като са установили план за управление на речните басейни, започнали са широка обществена консултация и са предвидили необходимите мерки, така че е, подпочните води да бъдат в добро състояние към 2015 година. Не сме се натъквали информация, която да говори за евентуално нарушение на директивата от страна на френските органи. Вносителят на петицията споменава доклада КОПИ. Там става ясно, че френските власти са наясно с проблема и ние сме с впечатлението, че те са готови да намерят удовлетворително решение на проблема. От направеното изложение виждам, че има нова информация. Вносителят споменава проучване, направено от, швед, от швейцарски експерт. И през 2012 година е било взето решение част от отпадъците да бъдат премахнати. Когато получихме когато комисията получи информация за това, което сега беше съобщено, ще я анализираме ще я проучим. Ние не бяхме, не, не знаехме, не бяхме запознати с тези обстоятелства, които ни цитирахте. Председателката Белие има думата. Благодаря. Искам да благодаря на вносителите за присъствието им и ясното представяне на проблемите и на опасностите, има някои нови елементи в светлината на заключенията на комисията от ноември. Много се радвам, че комисията също е отчела тези нови елементи на тяхна основа проблемът, можем да кажем, че проблемът не е решен не познавам много добре, познавам проблема добре, тъй като той е от е, преди 15 е, години. След отварен, откриването на център за складиране на опасни промишлени отпадъци в Калиевата мина, проблемът, който се повдига днес, се повдигаше и в началото години по-късно рисковете се запазват. Трябва след като френската държава не даде адекватен отговор, елзасците се обърнаха към евродепутатите. Надявам се, че ще можем да им дадем онзи отговор, който френската държава не им даде. Спомена се, че 44 000 тона токсически, токсични отпадъци са, се складират на дълбочина 550 метра под земята до много важен източник на питейна вода. Има опасност от разпространение на отровата и ще засегне няколко милиона европейски граждани. Единственото, което е предприела държавата, за да отговори на очакванията и тревогите, е предприемането и решението за предприемане на частично освобождаване. Експлоатацията беше прекратена преди 10 години, нищо не се прави. От 10 години от 10 години има опасност от разрушаване на някои от стените на галерията. Това, което прави френската държава не е сериозно. Експлоатацията е предвидена за 30 години. Ще бъде прекратена след 5 години, след пожар, след спонтанен пожар. Това е пожар, свързан с складирането на отпадъци говорим за токсични индустриални отпадъци, арсен, азбест, живак и така нататък. Първоначалната заповед предвиждаше изваждането на отпадъците след максимум 30 години или след сериозна авария. Авария имаше, но отпадъците си остават в мината. След зададен въпрос, Франция каза, че е наясно с проблема и е готова да направи така, че изискванията на спомената, че цитираните директиви ще се спазят. Отговорът е през 2012 година, но той не е удовлетворителен. Първо от правна гледна точка, частичното освобождаване не отговаря на изискванията. И това, което се предлага, не е осъществимо. Пред... Да пред... Предвижда се да се изнесат част от отпадъците, което ще бъде много опасно за работещите. Бих искала да ви кажа някои от заключенията на комисията на експерти, за да ви убедя, че трябва да се предприема действено Но на този етап на разговорите и се връщам на въпроса, защото комисията като че ли не е наясно с тях френската държава обяви бюджет. Беше обявено, че ще се освободят 100 милиона. От началото на годината се правят анализи и проучвания от шведски експерт. Маркос Бюзер е специалист по ядрени отпадъци. Той ни казва, че е възможно да се извадят отпадъците. Аз бих искала да помоля тази петиция да остане отворена. Освен това, ви предлагам да се организира посещение на обекта в Елзас и в Швеция. И имам и един въпрос към френската държава. Като сме наясно с последиците и искат се пълно освобождаване на мината от отпадъци, признати експерти казват, че е възможно а, това да стане с, а, при това с по-малко от 100 милиона защо, защо предлага френската държава частично освобождаване, вместо да се ангажира с пълно освобождаване от отпадъци? Благодаря, госпожо председател. Искам да ви кажа, че като депутат от Елзас подкрепям вносителите. Много се радвам, че сред нас с господата Флори и Шамик. Виждате, че става дума за отпадъци, складирани на 550 метра под земята. При това в близост до подпочвени води и които отговарят на които удовлетворяват 80% от потребностите от вода. Има опасност от отравяне на водата с арсен, с живак и тежки метали. Има официални проучвания, които го които говорят за това, че е, можем да очакваме с е, сигурност е, отравяне на подпочвените води. Подпочвените води вече са започнали да пълнят мината и, в, и можем да очакваме мината да бъде залята. От това ще бъдат отровени е, подпочвените води. Напълно е възможно е, отпадъците да бъдат е, извадени от мината. Ето защо аз ви призовавам да започне работа. Неприятно съм изненадана от неадекватния отговор на комисията – която ни предложи. Надявам се, че то ще бъде преразгледано. Да, отговорът е показателен за а, бюрокрацията. Не обръща. Той, той говори за пълно пренабрегване на бъдещите последици. Трябва да обръщаме внимание не само на моментното състояние на нещата, а и на опасностите в дългосрочен план. В Швейцария бяха извадени всички от отпадъци, което говори, че и тук може да стане същото. Госпожи и господа, можете да разчитате на моята решителност да ви подкрепяме. Тря... Искам да ви призова да поканите френската държава да спази своите отговорности. Господин Болон, имаме само 5 минути. Само 30 секунди ще говоря. Искам да се обърна към вносителите и да изразя подкрепа на заказаното от колегите. Искам да помоля петицията да остане отворена комисията като ни създаде впечатление, че френската държава ще направи всичко това, което е необходимо, смятам, че трябва да ги призовем действително да предприемат нещо. Благодаря ви. Мисля, че има единодушие по въпросите, повдигнати от вносителите на петицията. Те детайлно описаха въпроса мисля, че има общо съгласие и по отношението на комисията, което като че ли е доста далеч от проблематиката или е прекалено бюрократично. Комисията по петициите иска повече, пък и трябва да прави повече. Първата стъпка, която можем да направим сега е да започнем преки разговори с френските власти, да ги попитаме какво конкретно ще направят. Отвъд дългосрочните планове, които имат от 2015 нататък с различни проверки. Чухме и видяхме днес, че ситуацията, която от толкова години е сложна, не може повече да чака. Необходима е намеса. Ще поискаме да се действа бързо, спешен план, да видим какви са графиците на френските органи, ще поискаме, за да действат бързо. И ще поискаме от Европейската комисия да навлезе малко повече в съществото на въпроса, който тук е обявен с тази петиция и на базата на информацията, която получим, ще подкрепим това разследване в дълбочина от страна на комисията, като се надяваме да се отговори на потребностите на гражданите и на опазването на околната среда, средата, в която живеем. Имайки предвид а, времето, последната точка от дневния ред ще бъде отложена. Помолихме и представителя на комисията да дойде след обяд. за да не натоварваме преводачите с допълнителна работа. И така закривам заседанието. Ще започнем днес след обяд в 15 часа.